Good morning. Здравейте всички, добро утро. Започваме днешното заседание на нашата комисия. Имаме превод на френски, английски, немски, испански, италиански, полски, български. А след 12 часа ще се включи и харватска кабина. Напомням за всички, които чуват от къщи, при желание да вземете думата, трябва да вдигнете, да натиснете бутона вдигане на ръка и след това бутона за изказване. Ако няма възражение да приемем дневния ред е, и след това искам да обърна внимание, че от 10 до 11 ще разгледаме точка 3 и 4, първо ще разгледаме точка 7 и след това точка 6 в 12 е, часа предстои среща с представител на германското председателство, след което ще чуем и ще бъдат обявени резултатите. Пристъпваме към точка 7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 Може би ще позволите да се спра на две въпрос, въпроси е, относно измененията. Установявам, че има широко съгласие и всички в рамките на политическите групи е, се стремим да насърчим новостите, защитата на личните данни за единния пазар. Имаше много мисли и изменения в тази посока. Това и в центъра на изкуствения интелект. Имаше имах голям интерес да чуя и докладчици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 е, става дума и за въпроси свързани с резултатите от работа на изкуствения интелект, отражението върху така наречения deepfakes, както и съдържанието произведено от изкуствения интелект или по други начини. Това са сериозните въпроси пред нас, но аз лично не виждам а, червени линии, които ще ни попречат да намерим общо виждане. С интерес очаквам да, да чуя докладчиците в сянка и след като се уточни графика, може би ще кажа накратко няколко думи. А, за заключение сега докладчиците в сянка. Господин Халичке, включен ли сте от, е, след това? Господин Фос, ще вземете ли думата? Имате я, ако искате. Благодаря, господин председател. Това всъщност според мен не е необходимо. Докладчиците в сянка са тези, които трябва да продължат да обменят мнение. Казаното от докладчика само по себе си показва за какво говорим. Авторски права, продукта на изкуствения интелект, като такъв пораждали право върху патентни права. Това е също много важен въпрос, а също и въпросът как стои въпроса с търговските права върху марките. Това са важните теми за нас и ми се струва, имам усещането, че ще постигнем компромис за доклада по собствена инициатива и мисля, че колегата Халицки, надявам се да го чуем, може би ще сподели още някои допълнителни идеи председателя, господин Волкен. Вълкен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за вложените усилия в проекто доклада. Очаквам преговорите с другите колеги, докладчици в Сянка по тази изключително важна тема. Виждам, че докладчика на ЕНП не присъства, но, както вече съм казал, комисията не поставя въпроса за защитата на авторските права и за изкуствения интелект в Бялата книга. Това може би е в наша полза, защото ние с този доклад поставяме основите на бъдеща европейска политика. Радвам се, че докладчика е представил приел доклад, който по-скоро е, проучва възможностите, а не залага а, е, стрелките на бъдещото развитие. В моите изменения аз поставям акцент е, на защитата на данните, които не са изключително право. По-скоро използването на а, режимите за интелект, интелектуална собственост, за да гарантираме различни моменти. Оригиналността е важен въпрос при по отношение на авторските права в творческата област. След това мисля, че е, праговете за използване на такива права трябва да бъдат и жени за хора в по-неравностойно положение и освен това да се гарантира прозрачността при решения взети от изкуствения интелект, за да се поддържа вътрешната обвързаност, която се постига. Запознах се с други предложения, които имат, например, положителен права, оценки на въздействието, разграничаване между подпомогнато разработване от една страна и абсолютно автономни творения на изкуствения интелект от друга страна, както и въпросите за личните данни и бази данни са много важни. Внимателно следя въпроса като а, преразглеждането на въпроса за компютърни програми и корпоративни права е, и използването на изкуствения интелект за прилагането авторските права от обществени органи. Смятам, че има място за балансиране балансиран подход и с интерес очаквам взаимодействието с докладчика и колегите докладчици в Сянка. Пропис, пропуснах встъпителните думи на докладчика. Не знам дали е споменал за бъдещите заседания с докладчиците в Сянка, но ги очаквам с нетърпение. Зная, че Генерална дирекция комуникации DG Connect следи внимателно нашата работа и се надявам, че ние можем да зададем начина на действие. Господин Халичка има Халички има думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко също благодаря господин Сежурн за добрата, доброто взаимодействие от името на ЕНП. Аз съм внесъл 23 изменения, на кои, някои от които искам да се спра. Преди всичко бих искал да кажа две думи относно правната рамка – защото трябва да постигнем пълна хармонизация на изкуствения интелект на единния цифров пазар. Тоест, трябва да сме наясно, че трябва да имаме съответна уредба и то по-конкретно регламент, а не директива важно от самото начало. Цитирам буква Г латинско от текста. Подкрепата и закрилата на всички е, европейски нови фирми в условията на криза със следващата ми тема и потенциалните дейности на европейски фирми при вземане на такива решения. Трябва да осигурим подкрепа и закрила. Визирам буква L латинско. Баланса между по-широкото използване и споделяне на данните, както и защитата на авторските права друга важна тема. Искам също така да подчертая нещо много важно. Този доклад не трябва да е извинение за подновяване на дебата по директивата за авторските права. Във връзка с правата на интелектуална собственост е и буква К латинско би трябвало да имаме ясно разграничение между създаването на а, независими творения на изкуствения интелект ще породи нови регулаторни е, предизвикателства пред защитата на авторските права. Е, предлагам да работим с поглед към бъдещето, задавайки рамка за бързо развиващите се технологии. Това е най-важното и за мен разчитам на добро бъдеще с бъдещо сътрудничество. Така че благодаря за досегашната работа още веднъж. Сега господин Лебретон, имате думата. Благодаря, господин председател. Вземам. Аз не съм докладчика в сянка, така че ще кажа първо няколко думи е, в лично качество. Постигнат е добър баланс между защитата на личните свободи и динамиката на млад... новосъздадени предприятия и стартапове. И разбира се, иновациите където също трябва да подкрепим динамиката. Лично аз съм доволен, особено, що се отнася до защитата на свободата на мнение и обществените свободи. Това са, разбира се, общ поглед, тъй като аз представям госпожа, представлявам госпожа Реджименти, която е докладчи в сянка. А, така че а, очаквам от нея да още някои бележки. Ако позволите малко по-късно, отново ще взема думата, за да ги направя. Да, това е за докладчика. Разбирам, вие направихте лично изказване. Господин Джамбаски, благ... Луински, благодаря. Ще говоря от името на доклад. Господин Патрик Фер, той помоли да предам следното. Благодар... Благодарности към докладчика и към всички докладчици в сянка. Въпроса за авторските права, особено в техническата област, не е нищо ново. изкуственият интелект е нова тема, но не бива да занемаряваме постигнатото. Нека не осложняваме съществуващия режим, няма защо да преоткриваме те първа колелото, а да добавим нещо към съществуващата рамка и да намерим реалистични решения. Този доклад е за авторските права в областта на разработката на изкуствен интелект. Тоест, ние трябва да подпомогнем да, това развитие и да намалим пречките. Ние трябва да подпомогнем това чрез премахване на правни спънки, вместо да създаваме нови. Трябва да открием нови възможности за бизнеса, но и за потребителите. При законодателната дейност по изкуствени лек не трябва да забравяме авто, свободните е, прав, из, е, правата на гражданите, особено тяхното достоинство, граждански права а, е, и лични данни. А, а, от де, де, десетилетия ние имаме заложени тези въпроси, особено в последък трябва да бе приета директивата за авторските права. Не бива да се откро... клоняваме отклоняваме от нея. И освен това, постигнатите резултати са лични права, така че не трябва да пораждаме и създаваме нов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 е, всякакви други разсъждения биха е, накърнили режима на авторските права и ще създадат затруднения. Така че целта ни трябва да бъде подобряване на настоящия режим, по-добро управление на авторските права, да се намали броя на произведенията си раци, е, както и да защитим изпълнителите. Така така че трябва да намалим личните пречки и свързани с защитата на данните. Така че трябва да намалим обема а, анонимизирани данни. Така че трябва да се има предвид, че авторските права не трябва да пречат на компетентните органи да имат достъп до данните в областта на високите технологии. И накрая, имайки предвид намалението на производство на данни е, предвид, е, права суи генезис, нека да припомним документите от 96-та година. Очакваме да работим с докладчиците в сянка и очакваме, че ще продължим тази работа. Благодаря от името на нашата политическа група. Господин Джамбаски, не е сред нас, така че господин Морел има думата като следващ изказващ се. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този обществен текст и относително балансиран за защитата на новите творения. Аз съм особено чувствителен към всичко, което се отнася до европейската цифрова независимост за бъдещите. Внесъл съм няколко, не много изменения, защото смятам, че ако бъдещата рамка на правна защита трябва да даде достъп, ако се интересува основно от фирмите, трябва да осигурим общ достъп. Особено да имаме предвид възможностите за конкурентоспособност, като по този начин а, да подкрепим иновациите. Имам и няколко предложения за събирането, особено на лични данни, правата на гражданите и съответния регламент GDPR, както и доброволния принцип, който следва да се прилага. Надявам се, по някои предложения ще постигнем плодотворно сътрудничество по този важен текст. Благодаря. Мистер Колакович. Благодаря, господин Колакович. Няма микрофон оратора. Oh, thank you. I didn't ask for the floor, right? Аз не исках да се изкажа сега а по втората част на заседанието. I will give now the floor to the Тогава думата има представителя на комисията госпожа Верховен. Заповядайте. Please press the speak button. Yes, hello. I hope you can understand me now. Добър ден, надявам се, че ме чувате. Добър ден на всички. От страна на комисията следваме, следим темата с много голям интерес. Излязохме с съобщения, които са важни. Ако трябва да се стимулира развитието на изкуствения интелект, трябва да се следи и за рамката на правата на интелектуална собственост. Именно това правим в момента. Няколко мерки разработваме. По въпроса за собствеността, за конкретни права, авторски права, и други, е свързани с права на интелектуална собственост. Комисията се занимава с тематиката, ще се върши на тази е, тема и в рамката на плана ни за действия, обявен от комисаря. Надяваме се, че ще започнем да работим по него скоро. Въпросът не е да се изграждат е, твърди и солидни решения, би трябвало да се подхожда много внимателно, както вече бе казано, да регулираме там, където е необходимо. Нещата са сложни от техническо естество, но трябва да има подход на европейско ниво. Ние да окажем и в ролята на е, водещи в световните стандарти. Работим и с организа... Международната организация за интелектуални е, права и искаме да представим нашия подход е, от гледна точка на е, хората създатели. Работим и с Европейския парламент, е, провеждаме ред дискусии и ще излезем с съответните предложения и евентуално е, е, ще обсъдим и вашите изменения. Ще се търси и разясняване на някои свързани директиви, включително директивата за търговски тайни и за бази данни. Разбира се, това ще се случи, когато имаме вся, цялата необходима информация. Имаме известни коментари по подадените компромисни изменения и други изменения. В момента няма да ги коментирам. Ние сме на ваше разположение за техническа помощ, ако докладчикът или докладчикът в сянка имат за желание да се обърнат към нас. Благодаря. Господин Локърс има думата um, Amaryllis, you didn't understand me uh, right, so I mentioned... Искам изрично да упомена uh, и упоменах, че вие работите много интензивно по досието. Разследите и как се развиват технологиите и какво се случва и с системата на правата на интелектуална собственост, така че очаквам с удоволствие сътрудничеството с вас. Нека да коригирам ясно. Не сме казали, че не работите. Следващия оратор. Господин Сежовне. Очаквам малко по-конкретни данни за срещите на докладчиците в Сянка евентуално, ако е възможно и с е, устен превод. Ако не успеем да се срещнем през юли, ще го отложим за септември. Като цяло, благодаря за бележките. Нямаме големи различия. И виждам и в подадените изменения Можем да дискутираме дали да вървим в посока регламент, не директива, но не е целта да се е, застопоряват, така да се каже, правата на интелектуална собственост. В рамките на общата тематика изкуствен интелект трябва да се регулират тези права и трябва да се уреди въпроса с произведения, създадени от изкуствения интелект или с помощта на изкуствен интелект. Това са две различни неща. Подал съм изменения, има и подадени изменения в такъв смисъл. Най-важното е да търсиме защита на основните права и една европейска мярка и мрежа за защита на тези права. Да обсъдиме условията на тази нова регламенторна рамка. Всички групи тук е, необходимостта, че трябва да се спазват основните права и ние сме напълно открити за изменения. Радвам се, че ще имаме възможност да работим всички докладчици в сянка и смятам, че ще ви предложим изменения в най-бърз план. Благодаря. Господин Либретон, имате думата но тъй като сме на път да приключим темата, изпратете в е, писмен вид е, коментарите. А сега да преминем към пета точка е, разпоредбите на търговско и гражданско право за търговски субекти, работещи онлайн. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Колеги, както знаете, законодателното предложение е едно от е, тези на комисията, свързано с цифровия преход. И в пакета се очаква да получим законодателните предложения до края на годината е, в контекста на Европата с COVID-19. Има известни затруднения да организираме работата си ние като парламент искаме да изпратим един много ясен и силен сигнал за комисията за това законодателно предложение. Затова и докладчиците всяки започнахме вече да работим. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството им, въпреки че условията далеч не са лесни. Над 190 са подадените изменения. Те е, допълват и подсилват текста. Има известни различия между групите, например за това докъде могат да се простират процедурите при предупреждение и други. Е, предлагаме създаването и на една агенция. Надяваме се, че като цяло сме в единодушие за това на къде да върви текста. Следващото заседание на докладчиците в Сянка е другата седмица. Ще работим по интелигентните контракти и е, реклама, свързана с данни, оперативна съвместимост и така нататък. И съгласие по въпроса за създаването на Европейска агенция. Ще един момент, който ще обсъждаме, е и идеята за пропорционалност. Дали да има законодателство, свързано с пропорционалността и терминологията също. Нашите усилия трябва да бъдат пропорционални обаче и да не се слага изрично бреме върху операторите на по-малки платформи. Трябва да се е, решат и критериите за Съответните терминология. Необходимо е, е също да отчетем и каква терминология и дефиниции се използват и до момента. В такъв смисъл считам, че трябва да повдигнем тази тема, след като сме постигнали съгласие по същество по други тематики, за да е, сме наясно какви е, искаме да са задълженията на платформите. И с духа на сътрудничество, което наблюдавам от докладчиците в Сянка, смятам, че ще продължим в същия е, дух с преговорите, за което благодаря и на моя екип, и на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Сайер. Благодаря, господин председател. Благодаря за много усилната работа по този труден текст. Правилна е оценката, че позицията на различните групи по тази тематика не са чак толкова различни и далечни, така че ще стигнем до компромис. Ние подаваме няколко изменения. Та група няма да ги коментирам в подробности, само да очертая основните принципи, които стоят зад тях. Те главно се отнасят до борбата с незаконно съдържание онлайн. Не е празно поле е, тази тематика. Работили сме но трудностите са, че е много трудно да се намери сравняемост между различните компоненти и да се отчитат всички елементи на правата на авторите в такъв смисъл. Това трябва да се отчита. Предлагаме и някои принципи, които вече се прилагат по отношение на електронната търговия, процедурите за уведомяване, процедура за уведомяване и затваряне е, на платформа и други подобни. Това са едни основни изисквания към всички платформи, които предоставят услуги в Европейския цифров единен пазар. И в такъв смисъл платформите, които съдържат съдържание, които предлагат съдържание, трябва да са наясно с отговорностите си и да се прилага принципа на задължително внимание, да не се предлагат при всички типове предлагани услуги. Естествено, мерките трябва да бъдат пропорционални, да не се създава излишно бреме. За нас това е много важно, колкото е важно и за малките и средни предприятия. А мерките за платформите за борба с законното им съдържание трябва да се прилагат, когато това стане една системна практика за платформата. Трябва да може в такъв смисъл да се прилагат и много по-стриктни правила. Примерно да се предприемат активни е, мерки, ако вече е установено незаконността на съдържанието Такива активни мерки могат да действат удачно единствено ако се спазва принципа за свобода на изказване и съответно правата на журналистиката. Медийното съдържание, което вече има разрешение за публикуване от съответните органи на страната членка, не следва да влиза в тази в това множество. Необходимо е да има и съответните мерки за защита на данни, конкретно законодателство в такъв смисъл и е, трябва да се подчертае, че трябва да има и оценка на въздействието. А, и когато става дума за цифрови услуги, това за малки предприятия има своето сериозно отражение би трябвало да има пропорционални задължения и ясни предпазни клаузи за отрасъла. МСП участват в е, цифровия единен пазар и като потребители и като предоставящи услуги на платформи. За нас е приоритет имайки предвид хоризонтално е, естество на законодателство, да се спазват е, е, гаранциите по съществото законодателство за аудиовизуални услуги и права на интелектуална собственост. И накрая цифровите услуги Там ние трябва да търсиме гаранции за защита на личните данни, но трябва да има възможност и за идентифициране на потребители а в рамките на преследване на използването на забранено съдържание. Така че съответните разпоредби трябва да се съчетават с разпоредбите за защита на лични данни. Цифровата среда предоставя изключителни възможности на потребителите и на всички европейски дружества, но това може да действа само ако има достатъчно сигурност с приемане на съответните принципи за работа офлайн, както и онлайн. Ще подадем няколко изменения някои са по-скромни, други по-радикални, но в процеса на преговори ще можем да намерим една обща платформа. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря на господин Сайер за подадената информация. Никой от докладчиците е, в Сянка е, се надяваме няма да се лиши от присъствието си на преговорите заради липсата на превод. Проведахме е, няколко срещи, подали сме изменения за използването на реклама и евентуално след съгласието на притежаващия личните данни. Това съгласие трябва не само да бъде давано от потребителя, но и да бъде ясно разбирано от тях, за да могат потребителите да са наясно какви са последиците от предоставянето на подобно съгласие, защото ако не са наясно, то съгласието не е валидно. Затова това е, подаваме изменения за платено спонсорство, е, за извеждането на съдържание в резултат на платено спонсорство. Това трябва да бъде оповестявано, за да бъдат потребителите наясно. Много се радвам, че включваме формулировки за затрудненията на току-що създадени компании по отношение на конкурентоспособността. Много трудно е за новите компании, нови дружества да влязат на този толкова консолидиран пазар. Говорим и за прозрачност. По време на преговорите основните проблеми са свързани с целенасоченото ните реклами. Искаме малко повече яснота. Смятам, че ще успеем да получим, да постигнем компромис по отношение на продължителността на тази реклама. Също тематиката запазване на данните. Трябва да се поработи и по въпроса кой, кой орган, дали съществуваш, дали на, национални надзорници трябва да следят за единното прилагане на изискванията към платформите в Европейския съюз. Ако искаме да има единен цифров пазар, е, регулациите трябва да се прилагат е, навсякъде в Европейския съюз, за да не се търсят по-изгодни режими от платформите и те да се изнасят в страните, където е, законодателството е най-хлабаво. Съгласна сме с докладчика за задълженията на платформите по отношение на особено по отношение на съдържание и дали е, изискванията на законодателството да се простират, е, до, до какъв вид съдържание да се простират изискванията на законодателството. Ако се върнем само към доброволни мерки, тогава ще нарушиме подпъванията на общата директива за, електро... за електронна търговия. Ако оставим само възможност за доброволно регулиране не следва да има стимули за платформите да, правя, да имат практики, които противоречат на вече съществуващо законодателство. Радваме се, че приемате идеята за забраняване на определен вид съдържание. Ще обсъдим нашите изменения за регулаторен диалог за платформите и за политиките, които те предприемат за регулиране на съдържание. съдържание. Трябва да се оценяват рисковете от страна на платформите и това да се прави по един организиран начин, съгласуван с регулатора – а, да не се оставя само платформите сами да решават как да а, управляват а, съдържанието. Като разбира се, се спазва и а, правата на изразяването. Очаквам да си сътрудничим по тази тематика. Въпроса и за независимия орган за решаване на спорове ще обсъдим. Доклада по собствена инициатива ще е само първата стъпка, свързана с предложенията на комисията. Благодаря, господин Лебретон. Заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, председателю. Ежедневно използваме цифровите инструменти – Темата, по която говорим сега, е изключително важна, поради което трябва ясно да видим какви са плюсовете, за да има и прозрачност в сектора и за да няма злоупотреби, които забелязахме. Трудностите са свързани също така с защита на потребителите. Малките дружества, които сега стартират, много често не успяват да се включат в този пазар мисля, че има две основни оси, по които трябва да работим. На първо място платформите трябва да спазват свободата на изразяване. Това е изключително важно за нас. Това също означава, че в бъдещата си регулация ние не трябва да прилагаме извънредна цензура, която върви в грешната посока. Това не са някакви празни страхове. Имаме примери за това във Франция. Имаме един закон АВИА, който бе анулиран наскоро от Конституционния съд, тъй като той наказваше абсолютно всяко едно незаконно съдържание, качено онлайн, което нарушава свободата на изразяване. Така че много ясно трябва да се запише в текстовете какви са престъпните състави и какво може да доведе до обвинение. Не трябва да се използват общи думи. На второ място всички крайни решения трябва да се взимат от съдя. Не може самата платформа да взема окончателните решения. Това е един проблем, който възникна отново във френското право и който намес... Е, мотивира всъщност намесата на Конституционния ни съвет или съд. И на трето място, ние не сме против да се създават европейски агенции. Знам, че Парламента обича всеки път, като излезе нов проблем, да създава нови агенции. Не мисля, че е правилната посока. Това казвали сме го впреди, продължаваме да го казваме, защитаваме тази своя. Посредством едно изменение, което подаваме може да се намери една много по-гъвкава система от това да се създават европейски агенции, за да може тези нови разпоредби да заработят. Обеден съм, ще има много плюсове тук за потребителите. Благодаря ви. Much, и аз ви благодаря, господин Лагодински. Заповядайте. И аз ви благодаря. Тъй като говорих доста дълго по-рано, ще кажа няколко думи само сега, тук. Много благодаря на докладчика. Благодаря за всички изменения. На първо място бихме искали да направим така, че да не се оказва въздействие върху секторното законодателство. Предлагаме на Европейската комисия да създаде една рамка, цялостна рамка за цифрови услуги. Идеята ни също е настоящия режим да бъде подобрен по положителен начин за онлайн платформите и техните потребители. Трябва да се въздържаме от разпоредби, които ще засегнат негативно основните права на гражданите, особено ако говорим за свободата на изразяване, правото на личен живот и защитата на личните данни. Поради тази причина изключително много ще внимаваме с изключенията тези права, проверка на възрастта и идентичността или други такива. Може да има злоупотреби по този въпрос, да се проследяват ползвателите. И това може да се окаже още една така окована сфера. Говорим за подкрепа на поне една система за идентификация, която ще даде възможност ползвателите да я ползват добре. Благодаря на всички за усилията и очакваме плодотворен диалог. Благодаря ви. Благодаря, господин Джамбаски. Искате ли да вземете думата? Преминаваме към господин Морел, всъщност. повярвайте, господин Морел. Мерси, monsieur le, Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашите докладчици за този изключително добър текст. Той е много важен. Продължавам да мисля, че трябва да разглеждаме отделно въпросите, свързани с становищата и с търговското съдържание. Аз съм напълно убеден, че е необходимо да се подсили отговорността на платформите. Е, става дума и за незаконни продукти тук, и за опасни такива, и затова трябва да се засили единния цифров пазар. Да се спрат някои практики, които не са лоялни, да се защитат е, потребителите. Е, и за това трябва да има едно задължение да се доказва, че ще спират сметките на анонимни продавачи или онези, които продават незаконно съдържание. Нужно е също система за уведомление, свързана с директивата за електронния пазар. Нужно е, отново казвам, подаване на е, нотификация, оттегляне на законно съдържание. Ще направя също и предложение за оперативната съвместимост на данните. Комисията да създаде правила, които да дават възможност за оперативна съвместимост, за да може, независимо къде купиш съответно съдържание, независимо върху каква марка, то да може да бъде ползвано на други уреди и така нататък. Нужно е форматите да бъдат отворени, за да може ползвателите да експортират своите данни към различни платформи с различен формат. Нужни са също и такива екосистеми в тази среда за верификация на цифровите продукти. Защитата на потребителите, защитата на свободата на е важни тук. Мисля, че това върви в правилната посока, но има и доста конкретни проблеми, свързани с търговските продукти и защитата на потребителите, както и предприятията. Благодаря ви. Thank you very much. Thank you very Much, Mr. Благодаря ви, господин Морел. Давам думата на госпожа Лоцман. На Либая е Век. Еми, господин председател, драги Велкан, е, подкрепям казаното от господин Сайер и да подчертая един аспект, който е много важен. Това е важен доклад, който ни дава възможност да се заемем с въпроса за отговорността на платформите. Тук не трябва да се ограничаваме а, до платформите очертани в доклада, но трябва да обхванем и продукти, платформите, предлагащи стоки и услуги, особено продаващи стоки или рекламирани, рекламиращи такива стоки, защото от много онлайн предлаганите стоки не отговарят на европейските стандарти за сигурност, а продавачите не могат да бъдат скрите. И смятам, че едно задължение платформите да преглеждат грижливо съдържанието е много важно. Особено ако това бъде свържено, свързано с правата на кредити. Е, има такава практика, нека я приложим и за платформите. Всяко лице, което придобива стока за покупка от платформа, има право да предяви спрямо платформата права, ако права купувача са е, нарушени поради фалшива сметка или, например, ако доставчикът е в трета страна и не може да бъде проследен. в такива случаи платформата има право на компенсация от доставчика и в този смисъл не смятам, е, че се нуждаем от Европейска агенция. До сега идеята не среща подкрепа. Надявам се и нашата комисия подкрепи. Задачите, очертани от докладчика, могат да бъдат изпълнени от Европейската комисия за да не се налага да обясняваме на европейските ни граждани защо, въпреки липсата на особени средства, създаваме поредна агенция. Благодаря. Благодаря. Ако комисията иска думата, ще дам думата на господин Студемайер. Um, sorry, Chair. Um, I thought господин председател, Мислех, че друг колега ще се изкаже за услугите. Аз ще говоря по четвъртата точка, четвъртия доклад. Вашето име е тук. Вашият колега дали е свързан? Как се казва той? Um, that would be a colleague from DG. Това е колега от Генерална дирекция Connect или е свързаност. Не знам кой е той. Явно няма координация вътре в рамките на Европейската комисия to pass because he's not connected. Няма как да стане, тъй като не е свързан. Ще видим с докладчика какво ще направим. Искате ли да вземете думата? Да, но не от името на Европейската комисия, разбира се. Жалко, че комисията не може да излезе с становище в момента, защото не присъства, но ние сме в тясно сътрудничество и контакт с тях. Както видяхте от самия дебат, има сфери, по които има съгласие, има сфери, в които няма съгласие и по които ще се наложи да проведем повече подробни дебати. Например, механизма за нотификация, той според мен е проблематичен. Той нарушава всъщност защ... забраната за общ мониторинг. Следващите срещи ще са нужни наистина. Ще отговоря на един въпрос, който бе повдигнат от господин Морел и госпожа Вайцман. Има, разбира се, проблеми с платформите, където се търгуват стоки и услуги, но това не е в нашата компетентност и затова няма да засегнем тези теми. Комисията ИМКО на Европейския парламент се занимава с търговски въпроси, така че техният доклад ще включва тези теми и заради това аз няма как да включа тези теми в моят. Благодаря на всички докладчици, всички колеги, <clears throat> които излязаха със становища. Смятам, че едно нещо има, което трябва да подчертая. No, I think that's it. Всъщност няма. Това е. Покрих а, това, което исках да кажа. Очаквам следващите ни срещи. Благодаря. И аз ви благодаря. Наистина е жалко, че не чухме Европейската комисия. Желая ви успех. Надявам се да се стигне до добър край. Никак не беше лесен този доклад. Искам да ви припомня, че приемането в нашата комисия е на 28 септември. Продължаваме нататък към трета точка. Представители, представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Господин Дидие не е свързан. Така че ще проверя кворума и гласува. Свързан ли е? Well, I don't see but, uh, him here. Не го виждам. Ако е свързан, Господин Дидие, заповядайте. Please press the speak button. Натиснете микрофона, т.е. копчето за микрофона. Is he there? Дали е там? Виждате ли го? Защото на нашия екран не се вижда. Mr. Didier, please. Господин Дидие, много ви моля, натиснете бутона. Mr. Didier, could you please... Господин Дидие, моля ви. Est-ce que, est-ce que vous entendez? Yes, we can see you and hear you, although the connection is quite bad. Връзката е много лоша. Виждаме ви и ви чуваме, но а, нека да се опитаме поне. Благодаря, господин председателю. Трябва да кажа, че много се радвам и съм много горд с това, че мога днес да ви представя за гласуване политическото съгласие, което постигнахме отвъд партийните становища. Мисля, че всичко това ще бъде потвърдено при гласуването от тази сутрин. Мисля, че така виждаме, че така може да се постигне истинско съгласие в рамките на институционалното споразумение. Както знаете, имаше трети триалог. 9 часа водихме преговори, като Смятаме, че защитата на потребителите си струва да отделим толкова време за нея. Харватското председателство работи активно. Техното председателство приключва. Те се грижаха също за потребителите, имайки предвид и кризата COVID-19. Наистина трябваше да щем и гражданите, и предприятията. Всички имат нужда от правна сигурност. Имаме задължението, в крайна сметка, да намерим решение. А, това е един успех за Европейския парламент, според мен. Наистина работим на компромисна основа, трябва да се постигат компромиси и в случая също намира се едно решение, което да бъде ясно а, споделено с съвета. Аз получих ясни указания от парламента, спазиха се всички граници, които ми бяха дадени за политическо споразумение. Затова днес имаме един наистина балансиран текст, който дава възможност да се отговори на е, легитимните искания на потребителите за защита, както и от друга страна дава правна сигурност, която наистина е необходима за предприятията, които в момента много отслабнаха от кризата с COVID-19. Днес ще гласуваме. И за това призовавам всички политически групи да се обединят от този важен успех за Европейския парламент. Това е важен успех и за нашите потребители. Силно се надявам, че когато теглим чертата на този мандат, ще стигнем до извода, че Наистина това е исторически момент за потребителските асоциации. Един момент, който събра подкрепата на различни политически групи, на повече групи, включително и моята. За мен това е едно начало, защото две години активно работя по тази тема. Бях започнала да работя по него в края на предишния мандат и не искам да го наричам край, затова казвам начало и, глас, и гласуването днес. Се надявам всички да гласуваме. Надявам се да има единодушие под това споразумение и така да стигнем в пленарна зала. Надявам се на положително гласуване днес, така че тази есен или 20 да имаме окончателно вече наистина решение, което ще бъде огромен успех за парламента и разбира се, е, потребителите ще бъдат основните бенефициари на този проект. Благодаря ви много, господин Дидие. Желая ви успех при това гласуване. Е, сега Продължаваме с гласуване. Гласуването е по процедурата за дистанционно гласуване. В 10 часа ще започне гласуването до 11. В края на заседанието ще го обявя. Искам да кажа, че само членове, чието имена са били съобщени от политическите групи като участващи в гласуването днес, са получили съответен, гла, съответен бюлетин и ще борим техните гласове. За да може да бъде валидно вашето гласуване, трябва да присъствате по време на гласуването или физически, или дистанционно. Мнозинството, което се изисква по, за одобряването, е мнозинство. Мнозинство на получените гласове. След като се одобри гласуването, ще пиша на Пер и ще ги информирам, че ако съвета приете, приеме този тест без изменения, това ще бъде позиция на първо четене, ще дойде при нас за второ и след това ще се превръча на парламента а, да се приеме той на второ четене без изменения. Преминаваме към точка общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2021 година. Ще дам тук става дума за това, че трябва да бъде предоставен а, а, мандат за предоставяне на изменения. Още повече ние зависим от позицията на а, съвета през юли, което ще е обичайната процедура през август или в края на септември, в зависимост от политическото съгласие. Съвета е, най-късно до 1 октомври по е задължен да предостави съответните предложения добро планиране, да обичайната процедура, аз в качество на докладчик трябва да внесе, да ви призова да внесете изменения, за да спазим процедурата. Е, след Европейския съвет през юли ще направим преоценка на ситуацията, съобразно позицията на, на съвета, е, което ще доведе до промене в графика, включително и евентуално отлагане на внесение внесените изменения работата на съответния съответната парламентарна комисия, за да бъдем подготвени за най-неблагоприятния вариант, т.е. липса на съгласие през юли. Е, ние сме готови и сме приканени да работим на базата на данните за проекта бюджета 2021 година. Координаторите постигнаха съгласие на 15 юни да дадат съответния мандат с оглед на мандата за 2021 година за съда е важно да се съобразим с изискванията и препоръките. На първо място максимално повишение от 1,85% в сравнение с 2020 година оперативни размер на 1,23%, както е представено от комисията както и намаляване на разходите, не свързани с заплати до 2% и увеличаване с 0,62% на извънредните разходи, свърнал а, с частично обновяване състава на съда. За това бюджетните изменения по този мандат а, ще бъдат насочени към запазване на предвидените разходи при евентуални съкръщения съвета за постигане на план на сумата от 447,7 милиона бюджета и постиганите под запазване на 2097 поста. На 3 и 4 юни получих искане от социалисти, демократи и зелените за съответни промени в мандата, така така че ние ще можем да работим и за, специално за програмата правосъдие в съответствие с постигнатото съгласие от април 2019 година. На практика това означава увеличение на финансирането за 2021 година с приблизително 7 милиона, т.е. от 43,7 на 50,5 милиона, както е отразено в позицията на парламента през е, и по процедурата приета от 2019 2015 година. Аз нямам възражение да запазим тази процедура. Ние ще действаме и ще гласуваме мандата с дистанционно гласуване от 10 до 11 часа. В края на заседанието ще обява резултатите. И имаме кворум и както казах, че е, за да бъде действителен гласа, се изисква присъствие по време на гласуването. Сега, господин Фос, имате думата за следващата тема. Заповядайте, давам ви микрофона. Благодаря, господин председател. Съществуват е, за гражданската отговорност по изкуствения интелект е, имаме 430 изменения. Нали? Говорим по тази точка. И а, все още за бюджета, извинявам се, казва господин Фос. Прощавайте, обърках се. Ние подкрепяме процедурата, подкрепен, предложена от председателя. После ще говоря по другата тема. Председателят, ако няма други желаящи да се изкажат, пристъпваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка 6 отговорност за изкуствения интелект. И отново господин Фос, вече по темата. Господин Фос, благодаря отново. Първо, изкуствения интелект и гражданската отговорност. Получихме 430 изменения и 7 от тях дават основание да смятаме, че имаме какво да си говорим. Едно трябва да от да имаме предвид ам, как се разпределят правомощията между парламентарните комисии ИМКО и ЮРИ. Ние работим единствено в рамките на ЮРИ. Така че е, не работим по директивата за отговорност по продуктите. Получихме голям брой промени е, по текста as deployers и тук трябва да съгласуваме в момента дали ще използваме английския израз оператор, оперейтър или диплоер. Важно е във всеки случай да постигнем в крайна сметка правилно определение и да говорим за има ли пропуски, има ли празноти, мисля, че това е добро решение определението. Друга важна тема, не само дали ще кажем operator или диплоер, въпроса какво значи рисково, високо рисково използване на изкуствения интелект и автономността му. Е, има е, да те първа да определяме какво са щети, какво са вреди, harm and damage на английски. Е, и е, това, което, по което работи имко и отговорността за продуктите да бъде ясно отграничено от нашите задължения. По точка 4 дискутираме за това, почти всички политически групи поставиха въпроса, именно е, трябва да включим тук е, нематериалните щети и тяхната уредба. Работим по изготвяне на текст по този въпрос. Е, а също и отново периодите и сроковете за обещетение тук също имаме какво да говорим, има и предложени изменения. Шеста глава въвежда задължение за отговор за страховка за високо рискови системи за изкуствен интелект. И Седма точка относно възможността на комисията чрез делегирани актове да изменя и актуализира приложението при създаване на нови системи. Това в най-общи линии са основните моменти, които констатирахме във връзка с измененията. Има, разбира се, и по-конкретни въпроси, но в общи линии това е глобалната картина. По тези въпроси трябва да работим. Благодаря. Госпожа Гепхарт има думата, казва председателя. Госпожо Гепхарт, заповядайте. Button, Госпожо Гепхарт, моля, използвайте бутон изказване на вашия компютър. Сега се надявам, че се чува нещо бутона ми не действа добре, налага се няколко пъти да натискам бутона. Исках да информирам само в комисията по единния пазар тази сутрин. Приехме становище по доклада ФОС в Бър още в светлината на решенията на комисията ИМКО ще включим и отговорността за продуктите в зависимост от резултатите в ИМКО това ще бъде много полезни, за да няма пълно разграничение. Едните правят едно, другите правят друго. Е, не е подходяща. В тези 430 изменения виждаме широк спектър от мнения в различните, по различните теми. Ще се спра две от тях, които ми се струват важни. Първо, е, Аксел Фос накрая го спомена. Приложното поле на директивата във връзка и с предложение за задължителна застраховка за високо рискови продукти. За нашата политическа група тук проблемът е ако включим тук и задължението за застраховка, има опасност много орежем, така да се каже, обхвата на директивата и да не обхване много въпроси. И тъй като работя и в ИМКО, от сега да ви кажа, че там подходът е предвиден по-различно. Аз внесох изменения от нашата политическа група, където предлагахме да отпаднат високорисковия компонент и да включим всички щети. Но тъй като подкрепих и едно предложение на зелените, давам я да разбере, че можем да обсъждаме особеностите на риска. И съм готова, но не така ограничено, както ни предлага докладчика. Смятам, трябва да подходим многопластово и преди всичко да не обвързваме обхвата с а, застраховката. Второ, делегираните актове и право на комисията за кои да определя кои продукти влизат в списъка, защото докладчика предлага много изчерпателен списък. Подхода на комисията е проблематичен за мен, защото това е много деликатен въпрос. Изкуственият интелект. Сектор, където нещата се развиват много динамично. Ако имаме изчерпателен списък и после делегиран акт, има опасност опасност в тази област и изведнъж да отворим изключителна правна несигурност. Не мисля, че това е доброто решение. Аз бих заложила на система от критерии, за да определим рисковете. Това са две особено важни точки за мен. Имам и други, но за сега ще спра до тук. А иначе Аксел знае от доклад, от дискусиите, как стоят нещата. Надявам се и в бъдеще да сътрудничим добре и да успеем в крайна сметка да постигнем качествен компромис в полза както на потребителите, така и на фирмите с добра перспектива за бъдещето. И също за повишаване доверието на потребителите в изкуствения интелект. В противен случай няма да напреднем по тези въпроси. Благодаря. Председателят, благодаря много. Госпож, го, госпожа Маркел. А, Маркел, благодаря, господин председател. Господин, госпожа Шрайнемахер, благодаря на, за работата на Аксел Фост. А, разбира се, а, не бива невинни лица да бъдат а, пострадавши от системите за изкуствен интелект без право да а, предяват своите претенции. Разбира се, няма защо да откриваме те първа вода и колелото не се нуждаем от допълнително доказателство, но тук мисля, че се разминаваме с докладчика. Но по принцип аз подкрепям неговия подход. Необходима ни е правна сигурност на базата на разпоредби, трябва да има равни шансове за всички, а от друга страна да не посягаме на добре действащи системи, като директивата за търговската отговорност. Трябва да се помисли за екип от специалисти, които да актуализират списъка, изчерпателния списък на всеки 6 месеца е, и евентуално тогава да се мисли за делегиран акт операторите на рисковите системи трябва да имат задължителна застраховка за покриване на претенциите на жертвите имаме съгласие до, по много въпроси, но има какво още да се желае. Що се отнася до определенията трябва да имаме съответно ниво на определение на диплоер, както и на оператор, използвайки директивата за търговската отговорност, учитайки реалните разходи. Що се отнася до обхвата на щетите, трябва да включим и сериозни нематериални щети. Това означава, че говорим за економически загуби, непокрити до сега, като например индивидуализирани данни в финансовите услуги. И накрая подкрепям идеята на господин Фос за задължителна застраховка за рискови използване но по този начин ние трябва и да проучим какви са възможностите за застраховка. Е, в противен случай ще работим на базата на неадекватни стандарти и това ще е в ущърп на малките и средни предприятия. Това са моите бележки. Още веднъж благодаря на докладчика и всички докладчици. В сянка ще продължим да работим. Господин Лагодински, заповядайте. I have you on, on my list. It's Mr. Beck, but it's you, your name. I mean, it's... Господин Бек би, би трябвало да е наред, но той няма да прави изказване, така че вие сте. Заповядайте. Uh, very much. Danke ще продължа на немски, защото това изглежда езика на отговорността в момента, поне по този доклад. Благодаря най-сърдечно и аз на докладчика, както и на колегите докладчици в Сянка. Наистина вълнуващ въпрос. Много важно, важна е терминологията. Като юристи това не ви изненада, но в случая е наистина важно, за да знаем какви правни последствия проистичат и в каква посока вървят. Важно е да напреднем както по отношение на понятията диплоер, operator, а също така предложението на Renew е много интересно. Струва ни се, че може да получи подкрепа също да работим в посока доклад като отграничим отговорността за продукта. За нас е важно, но това е многопластова тема, да не говорим постоянно за изкуствен интелект, и за, а за автоматизирани системи за вземане на решения, защото изкуственият интелект е доста обтегаемо понятие. Тук говорим за конкретна автоматизация. Има подходи и опити за уточнение уточняване и корекции. Много важно и тук също имаме конструктивни разговори, както казаха колегите от Реню, обхвата. За нас е важно поне ясно да покажем, че не става дума само за материални а, е, стоки, но и за нематериални. Загуба на данни, въобще личните права, както и въпроса за равенството. Е, това е така да се каже нашето домашно за комисията, за да установи по какъв начин може да се постигне хармонизация. Но темата трябва да намери място. Това е без съмнение. Въпрос подход, рисковия подход. Колежката Гебхарт също каза много е важно. Ние в момента сме готови да изслушаме докладчика, но чисто процедурно смятаме, че този принципен въпрос трябва добре да се обсъди преди да стигнем до изброяване на рискови ползи. Защото ако не, не, нямаме конкретика, не можем да говорим и за делегация. На този етап предлагам поне да се уточним. Докъде ще стигнем е друг въпрос, но трябва да уточним въпроса. Що се отнася до подхода на уредба чрез комисията и с помощта на експерти и гражданското общество. За нас това е важно, защото става дума за щети, които далеч излизат из чисто, от чисто експертното поле. Аз лично съм склонен, по-склонен от някои колеги да мислим по въпроса, защото за нас това носи повече правна сигурност. Варно, важното е да става бързо, да става оперативно, да не оценяваме две години новите технологии преди да ги включим и за потребителите, и за фирмите. Как ще стане това? Това трябва да уточним, за да е, стане ясно, че това е механизъм, който да бъде оформен най-много 6 години след поява на новостта. Интересна тема. От сега благодаря на колеги. Благодаря. Господин Либертон, имате думата. Благодаря, господин председател. Отново много важна тема. Става дума за отговорност при нанасене на щети при използване на изкуствен интелект. Мисля, че текстът е много балансиран. Много се радвам, че е, се обозначава и риска за използването на изкуствения интелект, защото там са проблемите. Има и задължения за е, застраховане и мисля, че това е много добре, защото по този начин се дава и много юридическа сигурност – Групата Идентичност и демокрация участва активно в разработването на текста. Подавахме изменения. Благодаря на господин Вос. Той подхождаше много открито. Доста технически изменения предложихме, но няколко примера. Примерно да се прави разлика между материални материални щети. Това е важно, защото за някои страни членки в е, Франция тази разлика е много съществена. Втори пример. Постоянния експертен е, комитет или комисия. Там предлагаме да се разшири състава на тази комисия – като се включат и експерти по етика. Считаме, че трябва да се отчита интересите на общество, а не само да се предлагат специалисти по изкуствен интелект. Много добре тръгва текста, според мен. Смятам, че и краят може да бъде успешен и благодаря на господин Вос за неговата работа. Благодаря. Господин Морел. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря. Много е важен текста. И определено трябва да търсиме истински компромиси между си. Различни са но не е необходимо да отстояваме тясно партийни подходи. Подхода, свързан с риска, няма да е лесно да постигнем компромис, за съжаление. Идеята за задължително застраховане мисля, че не е проучена достатъчно особено ако става дума за единна скала за обещетенията. Много е сложно всъщност да се търси такава единна скала в различните страни членки. Има и разлики по отношение на твърде кратките списъци за последиците, свързани с риска. Там мисля, че трябва да продължим с дискусиите. Също си задаваме доста въпроси по дефинициите. Те се различават твърде много в различните текстове. Примерно за прилагане на оценка на риска при щети. Аз лично искам да отстояваме принципни позиции а не идеологически позиции. Смятам, че по този начин ще стигнем до един добър текст и както каза и докладчика, трябва да създаваме законодателни текстове с достатъчно такт. Не искаме да затрудняваме операторите, не искаме да ги е, залеем с е, регулаторни норми трябва а, само да, за да се спазва идеята за защита на потребителите, европейските граждани. Така че има какво да се върши още, за да а, се види със своите мнения в текста и съответните компромисни предложения. Благодаря. Ja, lieber Herr Vorsitzender, lieber Axel. Уважаеми господин председател, драги Аксел, с, толкова общо 30 лични внесени изменения си позволявам да допренеса, надявам се, за разговора. Съгласен съм с, с Аксел, че трябва да внесем яснота относно гаранциите за продуктите, но не трябва да допускаме повече бюрокрация. Не бива изкуствения интелект да се ограничава до определени е, отрасли, Затова смятам, че е добре да имаме изчерпателен списък на системите. Нека изчакаме една оценка на въздействието и да направим сериозна оценка на понятието е, голям риск преди да се впускаме в предложения. Нека да помислим, понеже така или иначе комисията ще актуализира този списък. Не комисията да изготвя списъка, а ние да оценяваме списъка. Има широко използване на изкуствен интелект в различни отрасли. Затова е по-добре комисията да изготви списък и парламента много внимателно да разгледа този списък. Съгласна съм с казаното от колегите, е, които смятат, че някои предложения стигат твърде далече. А, така че да не стигаме чак до конкретен размер на обещание обещетенията и застраховките. И не на последно място, казаха го мнозини, мнозина определенията са много важно. Чрез моите предложения аз се опитвам да постигна вътрешна логика между вашия доклад и доклада на колегата Дел Бланко. Нека се опитаме да бъдем, да запазим вътрешната логика на всички доклади за изкуствен интелект. Това е алфата и омегата и разковничето за нашия успех ще очаквам с интерес да обсъдим съвместно предложенията. Благодаря от сърце на Аксел Фос. Никак не е лесна твоята задача, но си се справил добре. Благодаря. To... Благодаря. Ако комисията желая, ще им дам думата. Ако не, господин Студермайер. Mr. Staudenmayer, if you want to speak, please press the speak button. Oh, sorry, I, did not. I had the same problem. Извинете ме, надявам се, че ме чувате. Благодаря. Очевидно същия проблем, както с госпожа Гепхарт, не натискам достатъчно енергично копчето. Благодаря за интересните дискусии, много идеи, много е, предложения. Ние сме много благодарни от, е, те, за тези интересни предложения. Второ, така като увод мога да кажа, че е, факта, че има над 400 изменения, не променя и общата насока към е, постигане на компромис и ние сме много удовлетворени от това. Все още анализираме в комисията резултатите от публичните консултации, но има така три условия, които се очертаха в тези е, консултации и коментарите от колегите в парламента. Първо, е, приложното поле. Доста хора коментираха. Комисията в бялата си книга и доклада предлага един целенасочен, целеви подход – т.е. при отговорността да очертаем кои са конкретните характеристики на изкуствения интелект, които биха били е, предизвикателство по отношение на правилата за е, търсене на отговорност или отговорност. Това трябва да се отрази и в дефиницията на възможното поле. Второ, подхода с оценка на риска. Действително трябва да се дефинира какво е висок риск и не толкова висок риск. Комисията дава предложения за консултации за обсъждане на така предложенията, които се наричат специ... профил с специален риск или профили с висок риск и така нататък и съответните предложения за застраховане. Тук се променя и е, задължението за доказателства. Мисля, че е, много бяха дискусиите и по време на публичните консултации по тази тема и има няколко елемента, които могат да бъдат е, избрани. От една страна могат да се използват общи критерии или да се използва списък. Е, имаше коментари от парламента в двете посоки. Още е, се обсъжда дали да вървим в едната или другата посока или комбинация от двете, но във всички случаи, чухме го и от ораторите тук, трябва да има е, правна сигурност. Е, от този критерий ще се водим в избора си. Трето, коментирахте връзката с директивата за отговорност за при стоки или продукти. Там има идеята гражданите, които имат щети нанесени от стоки да имат еднакво право на защита като гражданите, които са понесли щети от е, други видове е, продукти. Тук е, има няколко законодателни текста, на които можем да се базираме и всички, във всички тези моменти ние ги подложихме на публични консултации с цел да има последователност и да се търси едно и също ниво на защита. Благодаря много за дебата, много ни беше полезен. Комисията по промени е, графика, е, свързан с е, това досие и с нашата бяла. Вероятно, през второто три месече на 21 ще се занимаем. Така че ако вие е, решите, е, излезете с предложения до октомври, ние ще можем да ги отчетем в нашите предложения. Благодаря, господин Вос. Искате ли да обобщите? Благодаря много, господин председател. Ако позволите, и аз да се опитам да, вне, дам няколко общи разяснения по отделните проблеми, засегнати от колегите. Първо сърдечно благодарност на всички докладчици в Сянка, които много колегиално взаимодействат с мен и помежду си е, е, за информация ще трябва да подготовим, е, да подготвим чисто експертно някои въпроси, за да продължим спокойно през септември. И още нещо. Говорихме с колегата Де Бланко, за да постигнем съпоставимост и е, е, уеднаквяване на определенията, като по точки, които очертахме, трябва да постигнем съгласие поне по две. Защото като моя доклад ще бъде свързан с конкретни правни аспекти, докато етичният дебат ще бъде, така да се каже, надстройката. Така че, може би, надстройката няма да налага толкова подробно разписване на нещата, но трябва да постигнем вътрешна логика и единство на доклад на определенията. Не го забравям нито за момент, нито колегата. Продължим да търсим сближаване по този въпрос. Сега съвсем общо искам да кажа, че в момента пред нас е доклад, в който става дума за потенциални щети от системи за изкуствен интелект с два, две нива на отговорност е, съвсем така елементарно ще нарека едното нормална отговорност, другата е, е, е разширена отговорност. Тук трябва да приведем в съответствие и нематериалните. като ги включим, може би ще запълним празнините. Сега чисто експертно трябва да потърсим разликата между сериозен риск и нормален риск. Но ние за сега само се опитваме да видим за какво става дума, какви са отделните форми на, задължи... на задължителна отговорност. Така че а, ние се опитваме да разграничим високорисковите системи и обикновените отговорности. Това, което тук не може да се отграничи, не могат да се разкрият и празнотите, тъй като не знаем какви са евентуалните бъдещи компоненти – ако работим както до сега, както обикновено казваме, преглед от 2 до 5 години, ще пропуснем възможността да разработим гъвкав модел, което комисията може бързо да коригира чрез акт по делегация. Това е според мен най-бързия начин за действие при бързите динамични променящи се системи за изкуствен интелект за да не тръгваме като имаме нова система, да извървим цялата законодателна процедура, а просто в определението да кажем какво е високо рискова система това комисията да оцени и евентуално от групата експерти. И да променим евентуално анекса. На Марион да отговоря накратко. Това според мен ще внесе и правна яснота. Ако оставим само тази дефиниция, това определение, що е то високо рискова система, ще трябва да си отговорим на въпроса нуждаем ли се от застраховка или априори да списък, който да включва тези дискусии. Така че мисля, че ако говорим за сериозен риск и нормален риск, трябва да дадем определение. Що е то система, високорискова система за изкуствен интелект? Така че, ако искаме априори да имаме правна сигурност, трябва да решим какво попада под нея. Сега, имаме два критерия за висок степен на риск. Първо, ам, накърняване на здравето, живота, собствеността и така нататък. И второ, възможно ли е да се оценят щетите и ощетените от самото начало? Ако сторя това, по сегашната дефиниция попадаме в нормалната наказателно-правна хипотеза. Но ако не мога отначало да кажа кой ще бъде застрашен, е, опасността е по-голяма. Това е в ущърп на общността. Така че е, тук не можем да оценим а, е, мащаба на застрашение, на заплахата. Това е което трябва да кажем. Нямам усещането, че предложението не е достатъчно правно изчистено, изчистено а, не мисля, че ще допуснем празноти. Затова мисля, че сме намерили разумен начин начина на защита на жертвата. Съзнателно избирам тази дума, за да, защото за това говорим в случая. Жертвата трябва да знае към кого да се обърне. Всичко се върти около определенията и съответните е, определения трябва да бъдат много разумни. Впрочем, има много разумни предложения, включително и за промени. Обеден е, съм, че имаме възможност за подобрение. Що се отнася директивата за търговската или отговорността за стоките, знам, че в комисията ИМКО днес ще се гласува по този доклад и становище, така че през септември, когато продължим заседанията в, в, в, с докладчиците в Сянка, да продължим и по този път мисля, че за нематериалните щети вече говорихме и всички са готови да ги включим е, в търсене на разумни определения. Що се отнася до сумите – колегата Морел и Мари, Марион, колежката ни, е, говори по въпроса. Сега тук може да се мисли. Мисля, че ние сме стъпили на стандартите в транспортната и автомобилния сектор. Не сме ги измислили. Така че въпросът е дали пречим на иновациите. Тук може да се каже. Всичко, което правим тук, не стряска никого, който работи в тази област, защото както за страховката, така и нормалното застрахователно и наказателно право борави с суми. Така че говорим всъщност за обвързването на една система за изкуствен интелект с тези системи. Нищо революционно, просто по-голяма яснота. Ако една система за изкуствен нанася щети, как можем да реагираме? И накрая – в обобщение, защото и Евелин Гепхарт се каза нещо в този смисъл. Имаме цял спор спектър от системи за изкуствен интелект, които не можем да съпоставим. Има високо рискови системи, има системи, които са потенциално опасни, т.е. не толкова рискови, но има и системи, които не крият никакъв риск. Uh сега, дали се купуват говорим за продажба на обувки или за климатичните промени или опазване на природата, това са продукти, които не крият никаква опасност от щети. Затова не смятам, че можем да подвеждаме под общ заменател всички системи за изкуствен интелект. Трябва да решим какво ще отчитаме. И аз мисля, че е разумно да имаме класация по рискови групи. Ако имате предложения, можем да ги обсъдим. Но мисля, че така има смисъл да говорим за ниво на риска, и така нататък, както е сега при автомобилите, включително и домашните животни, нали, задължение на отглеждащия животното. Така че мисля, че имаме сериозен шанс да запълним празнотите, постигайки достатъчна яснота. Разбира се, застрахователните суми също могат да се обсъдят, но на първо място яснота. Благодаря, господин Бас. Сериозна задача ви очаква. Пожелаваме ви късмет. С което ние прекратяваме заседанието до 12 часа. Напомням ви, че ще можете да гласувате до 11 часа. Благодаря.